Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, продължаваме работата на пленарната сесия. Протоколите от вчерашното заседание са ви изпратени. Искам да ви помоля, ако имате някакви възражения или бележки по тях, да го кажете. Няма такива възражения или бележки. Протоколът се смята за одобрен. Първата точка е общо разискване